други институции, е, тези, които се занимават с изпълнение на законодателството и надзор, е, ако то не се изпълнява, също е, и агенцията, която работи за установяване на европейските политики и помощ в световен мащаб, Агенцията за външна дейност. 500 милиона мъже и жени в Европа зависят от тези политики. Това е една огромна отговорност. Ние имаме своите пълномощия за, за законодател по бюджета. Имаме отговорност и да осъществяваме надзор. И работата, която осъществяваме е, за надзор на е, агенциите, не може да бъде изпълнявана под е, лозунга с по-малко ще по постигнем повече. Не може да се орязва бюджета за оперативни разходи и затова искаме да обърнем внимание на съвета. Надявам се на сътрудничеството с съвета и комисията, за да постигаме нашите цели и да не оставаме оперативните разходи за последно съображения. Благодаря. Всъщност, както от други заседания сме правили, можем да сменим, обърнем реда, но сега, след като дойде госпожа Холмайер, давам думата бяхме, извинявам се, че запаснях, бях за задължена да присъствам на заседание с финското председателство. Сега бюджет с 2020. По този бюджет Европейския парламент поставя явно, ясно ударение. Да първо, темата климат искаме да бъде подкрепена с ясни мерки и съответните средства. Предложението ни е да се засилят средствата, увеличат средствата в областта на научно-изследователската и развойна дейност. Е, това са предизвикателства, които трябва да преодолеем. Е, до сега нищо не е направено по, по тях. Искаме също времено да е, създаваме нови, да правим една научно-изследователска дейност, която води до създаване на работни места и конкурентоспособни такива. Второ, искаме младите хора да имат съответната сигурност и е, подкрепа е, и то в целия европейски континент, в целия съюз, което означава до 40-50% е, да, да получат особена подкрепа държавите членки, където 40-50% младежка безработица има. До сегашните помощи трябва да продължат, но трябва да формулираме ясни цели. Е, е, Това ще става чрез Еразъм Плюс е, и е, другите програми, насочени към младите хора, като младежката гаранция. Бихме искали също така да е, поставим ясно следните въпроси. Малките и средни предприятия, цифровизацията, научните изследвания за борба с рака, е, всичко това иска конкретни средства, което означава, че е, освен основните големи теми, които пред обществеността формулираме, не трябва да забравяме и тези по-дребно звучащи, но много важни за развитието на Европейския съюз и държавите членки теми. Сигурността е друг важен е, момент. Е, ние преживяхме, както е, това, което се случи в Хале при две-три седмици, е сериозен сигнал. Ние не трябва да пестим от сигурността. Това предполага съвместни действия между държавите членки, координиране на усилията за борба с трансграничната престъпност. Трябва да засилим заедно външната външните граници на Съюза и е, ЕПО трябва, е, е, Европейската прокуратура трябва да бъде изградена много разумно също така, защото тя все още не може да върши достатъчно работа, трябва да бъде укрепена. Когато става дума за измами с ДДС, борба с подобни кръгови измами би трябвало да тази институция да бъде съответно е, съоръжена с необходимите е, финансови средства, защото възвръщаемостта от това ще е огромна. Загубите от отклоняване на ДДС възлизат на 50-40-50 милиарда евро годишно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 трябва да работим по този въпрос, е, като осигурим съответните средства и в и извън Европейския съюз. Помощта за развитие също е много важна. Трябва да дадем шансове, перспективи за хората, за да могат е, да, е, да, мог, да, се, да могат да получават хуманитарна помощ там, където тя е необходима. Така че задължително е да стабилизираме и да подкрепяме тези държави Помощта за развитие не, не се състои само в, от хуманитарни е, средства. Няма само хуманитарен аспект, има аспект е, климат, околна среда, е, чисто човашки аспект, хората, това означава хората в собствената си родина да имат достатъчно възможности за оцеляване и развитие. Е, трябва да се погрижим за хората, които нямат възможност, защото очевидно хората, които нямат възможност да имат нормален дом и нормални условия на е, развитие, няма да е, останат там, ще търсят други възможности. Сега, финското председателство, ние тук е, съм съгласна с е, Гардия Завал. Е, наистина, разговаряйте с нас от комисията до сега. Това не се правеше. Обикновено в последната вечер на помирителните разговори се решават важни въпроси, но би трябвало да работим от самото начало по всички теми съвместно, защото това очакват от нас европейските граждани. Благодаря. Сега от името на съвета, името има е, господин министър Тиликайнен. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, за мен е чест да участвам в днешния дебат в Европейския парламент относно бюджета на Европейския съюз 2020 година. Имаме възможност да споделим какви са вижданията ни по този въпрос на 18 септември, когато ви запознах с позицията на съвета по проекто бюджета. Тогава подчертах, е, че всеки един е, бюджет на Европейския съюз е добавена стойност е, и в полза на европейските граждани. Същевременно обаче трябва да очертам приоритетите, които са в центъра на общите ни цели. С удоволствие отбелязвам, че парламента и съвета споделят тези парламент, приоритети. В сърцевината им са растежа, заетостта, но иновацията. Необходимо е да се изправим с чест пред предизвикателството на климатичните изменения, на е, несигурността и да помогнем на, хор, на младите хора да намерят място в бъдещето. За това е необходимо да се осигури адекватно финансиране за тези важни приоритети целта на бюджета е да направя разчета по тези приоритети. Важно е, че, вярно е, че на тях гледат и се надяват гражданите. Също време, но не трябва да подвеждаме гражданите и трябва да им кажем, че ние като бюджетни органи трябва да внимаваме по отношение на разходите. И за това е, ако предложенията на парламента бъдат е, част е, от бъдещия бюджет, това ще доведе до увеличение на бюджета с 9,9% в сравнение с този за 2019 година. Разбира се, управлявайки бюджета, ние се прилагаме правилата за економичност и строго спазване на процедурите. Има предизвикателства, на които трябва да отговорим. Много са тези свързани с климата, с несигурността в економиката, с технологичните промени. Затова съветът иска за 2020 година да изготвим всички заедно бюджет, който да е реалистичен, същевременно да има резерв за непредвидени случаи. И все пак, съгласно позицията на съвета бюджетът да нараства с 1 милиард евро в сравнение с миналогодишния. Госпожо председател, дами и господа, позволете да кажа няколко водни думи по отношение на позицията на съвета, върху която парламентът ще гласува утре. На практика парламента предлага значителни увеличения, които имат за цел да подсилят много от про... предлаганите програми. Някои от тях обаче прехвърлят тавана заложен в многогодишната финансова рамка. Не бива да залагаме в бюджета повече, отколкото можем да съберем. Трябва да отчетем с какви са реалните нужди, но и реалните възможности. Да се опираме на реалността тази година имаме по-голяма разминаване между приходи и, и разчетени разходи, от друг път 4 милиарда за бюджетните кредити, 5 за поети ангажименти и 5 милиарда за плащания. Аз обаче смятам, че можем да постигнем едно логично и разумно съгласие относно бюджета за едната година. Благодаря. Благодаря, господин министр. Сега ще дам думата на комисаря Етингер от името на комисията. Уважаем госпожо председател, е, уважаеми председател е, е, на съвета, председател на съвета, дами и господа, благодаря за задълбочената работа на докладчиците госпожа Холмайер и Гардия Забал и наистина от името на комисията изразявам а, а, респекта си а, към а, добре свършената работа и качеството на, вашата, а, на, на вашето становище за, по проекто бюджета. Приоритетите са едни и същи и за съвета, и за парламент, и за комисията. Първо, е, растеж, е, е, увеличаване заетостта, конкурентоспособност на Европейския съюз, засилване на защитата за климата, екологичната политика, младите хора и данъчното облагане, т.е. управление на миграционните процеси. Разбира се, е, при изграждане на програмите е, парламента залага с е, всъщност комисията с 2,7 милиарда е, завишава е, тези програми, е, което означава един по-висок бюджет, докато съвета предлага съкрещаване на тези средства с милиард и 700 милиона. Значи, е, това е защото е, е, трябва да помислим до каква степен са смислени повече разходи или съответно съкръщения. В следващите седмици ще водим наистина разговор по същество по тези въпроси. Разликата между предложенията на съвети на комисията е 4,2 милиарда, което е доста значително това е, задължително ще доведе до повече е, е, трудности в помирителната фаза, но се надявам, така че ни предстои тежка работа през ноември. Още по-страшно ще стане, ако Обединеното кралство напусне без договор значи вероятността за това не е, толкова голяма в момента. Ние обаче сме подготвени за всички варианти е, или за напускане без договор, или за е, отлагане. Е, това, разбира се, трябва да отговорим веднага със съответните мерки. Ние сме готови да, за компромиси и като млада комисия, така разчитаме много до ноември да стигнем до някакъв компромис, да се споразумеем и да демонстрираме европейската способност за компромиси. Парлам... Сега, кои са трудните моменти? Парламентът определено по някои програми надхвърля предложеното от комисията при някои програми това е разбираемо. Въпреки това обаче трябва да си оставим, е, да имаме предвид следното, защото ако сега изчерп е, изчерпим всички средства, в е, процеса на следващата година няма да имаме възможност за достатъчно, няма да имаме марш за гъвкавост, е, а може да има извънредни обстоятелства, изненадващи обстоятелства, особено при, свързани с миграцията, би трябвало да имаме марш за реакция в такива случаи защото както казах, е, парламента трябва да. Това, което предлага парламента, всъщност означава е, е, намаляване на гъвкавостта и възможността за реакции при е, е неочаквани е, събития следващата година. Сега, Хоризонт 2020, форма, фонд за свързване на Европа и Козме са значително съкратени. Значи, е, там е, трябва да видим до каква степен тези програми са свързани с економическите развитие на държавите членки, е, защото в научната изследователска дейност, в, в развитието, в цифровата ера трябва да работим много повече общо европейски което означава инвестиции в социалната инфраструктура, в малките и средни предприятия. Мисля, че в това отношение държавите членки не са на добро положение ние ще анализираме съответни документа за, завишаване предложенията за завишаване на средствата много задълбочено. Е, защото би трябвало да се види, е, да направим така, защото е, това, което ще предвидим, да не бъде само на теория, да е приложимо, изпълнимо и на практика. Спомняте си от предишния парламент, че по време на преговорите по бюджета и помирителната фаза, това, когато, когато комисията предлагаше е, нещо, да кажем, е, прехвърляне на средства е, в, е, за научни изследвания. Ние изледахме своите предложения още през май и от своите ангажименти в националната и регионална бюджетна политика от своя опит зная, че е много важно да могат не освоените средства от миналото да бъдат съответно целесообразно насочени към бъдещи разходи. Основанията правните за това ги има парламента и съвета са взели съответно решение сега, нека да спорим за, за по, можем да спорим по фондовете, размера на тези фондове, но трябва да сме наясно основно функционалността на тези средства. Младеща, това младежката гаранция е много важен момент. Междувременно мерките за намиране на работни места за, младите, за младежка заетост функционират безпроблемно и макар че предвидените суми не отговарят на съответните нужди, мисля, че в процеса на преговорите е, между държавите членки е, съответно ще бъдат нагодени тези разходи към е, търсенето. Сега опазване на външните граници. Всякакви бъдещи резерви ни, ще ни връзват ръцете за допълнителни преговори с външни граници. Ето събитията в е, Турция и Сирия показват, че е, ето би трябвало да можем да реагираме много бързо. Сега, помощта за Турция е, е друг важен въпрос. Всички сме съгласни, че политиката на Анкара, е, риториката на Анкара е, не, не, не ни харесват. Ние всички е, имаме критично отношение към тях. Сега, нека да видим как средствата, които плащаме на Турция, всъщност от отстояват европейските ценности. Демокрацията и е, върховенството на закона трябва да не изпускаме от е, погледа си. С, е, в работата ни и с, е, с, е, правителството на Турция, както и с е, гражданското общество, би трябвало да отстояваме стратегически интерес на Европейския съюз в бъдещите години, в е, идните години. би трябвало да предвидим т.е. предвиждането на, големи, на голям марш, голям резерв ще ни е, е, направи много по... ще затрудни в значителна степен активизирането и мобилизирането на тези средства в бъдеще. Е, увеличаване на платите към 16 милиона с 4 и съкрещаване на плащанията с, е, също, е, с 5,4. би трябвало да предвидим съвете средства за аграрния сектор, да дадем възможност за финансиране на последни е, на модерни е, е, научни изследвания и иновации. Разбира се, в това отношение да отговорим на нуждите и на Еолиза. Скъпи колеги, в сегашното състояние на нещата с предстоящото излизане на Обединеното кралство – в е, следващите няколко седмици новата комисия, е, имаме нова комисия и нов парламент, трябва да видим е, в предвиденото от закона, как в предвиденото от закона време да поемем и да, да заработим с пълна пара, така че да можем да предложим един бюджет до средата на ноември, който да, е, да отразява компромис между трите е, институции, е, е парламента, комисията и съвета. В този смисъл с, е, очаквам така с радост е, преговорите ни е, през ноември. Е, много ви моля, е, наистина с чувство за разбиране и готово за компромиси да ги водим. Благодаря, господин комисар. Сега започват изказните от комисиите. Господин Галер от името на от комисията по външни въпроси има думата, но не го виждам. Ако го няма, да продължим с колегата Катлин Фан Бран от Комисията за е, външна търговия. Една минута. Имате думата за една минута. Ще е, ви моля стрикно и ще седа стрикно за времето на изказващите се. Yes. No, it's working. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, um, President. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до международната търговия, изпълнението на търговските споразумения е от ключово значение – и това се отнася и е, за е, изискванията за устойчиво развитие в тези е, споразумения. Ако няма достатъчно ангажименти за изпълняването им, рискуваме да не постигнем целите си, а това не искаме. Та, а, ние искаме да се спре използването на деца в трудовия пазар, да се бориме с климатичните промени, да се спазват човешките права и други. Също така се очаква да се изготвят оценки за въздействието и то регулярно. Нека не забравяме, че гражданското общество е от ключово значение за изпълнението на тези изисквания. И за това е добре да ги подкрепяме. Накрая, Комисията по международна търговия смята, че в дни времена на мултилатерализъм ние трябва да направим всичко възможно да го подсилим. За това е много полезно да се развива и интерпарламентарната конференция. Ние съжаляваме, че средствата за Инта, както за работните групи и е, между парламентарната делегация се намаляват. Благодаря. От Комисията по бюджетен контрол, контрол има думата колегата Кречо. Бюджетът pentru exercițiul финал. Благодаря, госпожа председател господин комисар. Бюджета за 2020 година е последната част от бюджета на многогодишната финансова рамка. Това е и преходен бюджет а, с основна цел а, да се поддържат а, започнатите про- програми и да се започнат нови, които ще, реално ще се осъществява 2021 година. Що се отнася до бюджетната комисия ние предложихме някои изменения по отношение на оперативните разходи, е, също така докладите за освояване на средствата, инструментите свързани с миграция, с структурните фондове, е, както и обезпечаването с ресурси на службата на Европейския прокурор. Искам да благодаря на комисаря Йотингер за съдействието и доброто сътрудничество за подготовката на бюджета, както и на цялата финансова рамка за периода до 2027 година. Тук има някои затруднения, за съжаление, и приканвам финското председателство да способства за спазването на сроковете до края на април да бъде внесено окончателното предложение в парламента. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Зиквет Морешан, Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря. Благодаря. Айде, взимай го. И а, благодаря на че ми дадахте думата. Трябва да осигурим бюджета с толкова много средства, колкото са необходими Европейския съюз да спази своите ангажименти към всички бенефициенти. Не става и дума за това да не сме в състояние да плащаме сметките си хората. За това е, отиват да гласуват е, на европейски избори, искат е, сигурност, искат работа Разбира се, трябва да се случваме в техните искания. Аз се изказвам от името на Комисията по економически въпроси и като това качество, трябва да кажа, че нашата комисия и очаква резултати. Първо инвестиции в економиката, завършване на капиталовият на съюз и на трето място осигуряване на, на структурните и инвестиционни фондове на, по програмата на и Юнкер и не виждам защо се предлага да се съкратят с 19 милиона тази така успешна програма и за това ви казвам, че ни няма да гласуваме бюджет за 2020 година, ако той е, съдържа съкръщаване на плана Юнкер за а, е, фондовете ЕФСИ. Благодаря. Колегата Дюриш е, Никол Сонова от Комисията за заетост и социални вери има думата. Благодаря. Ще говоря на словашки, на родния си език. Сега, по бюджета за до година, от името на моята комисия, искам да споделя два приоритета. Трябва да започнем с структурираните фондове и проекти. Трябва първо да преценим какви са резултатите от тях. И второ, да започнем да мислим за добавената стойност от нашата дейност. Ако има проблем с заетостта в държава членка, например младежка безработица особено, не трябва да създаваме нови фондове и да наливаме нови средства в тези нови фондове. Трябва да потърсим причините, да потърсим корените. Защо тези хора е, са безработни? Трябва да използваме много повече повече програмата е, Делта защото много повече е, да, да почиват нашите деца върху информация, защото хора, които участват в е, различни програми за преквалифициране, например, е, а в крайна сметка, въпреки това не намират работа и се връщат по селата си отчаяни, това се отнася не само до ром, ромите. Трябва да намерим решения, които предполагат и интегриране, социална интеграция. Не трябва да допускаме допуснем маргинализиране на тези общности, както ромите. Не трябва да ги оставяме на самотек. Не можем да си позволим този лукс днес. Благодаря. Сега от е, Комисията за околна среда, е, здраве и е, безопасност на храните Паскал Камфенг. Госпожо, господин министр, госпожо комисар, Европейския съюз пое ангажимент да разходва 20% от бюджета си за климатичните промени и това е от години. Обаче не го изпълняваме и същото се случва и с бюджета, който предлагате. Много милиарди ни трябват отгоре, за да постигнем това. Младите виждаме как се мобилизират. А проектите, които вие предлагате, са много под ангажиментите, които сме е, поели още от години. Така че поне 2 милиарда отгоре трябва да се включат в този бюджет, за да стигнем до максималния степен, в която да търсиме изпълнение на ангажиментите си. Това означава 4 евро на човек – в Европа. Като виждам очакванията на младите, съм напълно отчаян от това, че те не слушат, че вие не чувате гласа на младите, че не отделите тези 2 милиарда, за да постигнем своите цели. Благодаря. Сега от Комисията за индустрия и енергия колегата Валеан. Yes, thank you very much, uh, Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз съм председател на парламентарната комисия за индустрия, научни изследвания и енергия. Приветствам пакета, който приема много мерки за нашата комисия. Това е последния бюджет под многогодишната финансова рамка и трябва да, максими... да дадем максимални средства за инфраструктура, цифровизация, модернизация и за да постигнем е, предизвикателствата за бъдеще. Много се радваме, че има тази готовност за финансиране и на програми за научни изследвания. Хоризонт 2020 и Косме. Там има също и един инструмент за гъвкавост, по който се предвиждат средства, така че трябва да ги използваме по максимално най-добър начин. Освен това, инструмента за свързване на Европа много голям успех в областта на изграждане инфраструктура. Създава се много добавена стойност, включително с използване и на частни средства. За това и инструмента за свързване на Европа трябва да бъде добре финансиран и през последната година от финансовата рамка. Благодаря. Благодаря. Сега от Комисията за вътрешен пазар, колегата Хан. Няма. Да, всъщност, като докладчик аз радвам, че нашата комисия е, нейните препоръките на нашата комисия е, бяха е, чути, защото всички като потребители ще имаме полза от това, ако ние можем да разчитаме на общи стандарти, например. Това се отнася особено за малките и средни предприятия, за които вътрешния пазар е наистина рецепта за гаранция за успех и радост за душата. Ние обаче трябва да се грижим и за конкуренцията би трябвало да освободим от усилия, услугите, сферата на услугите от бюрократични препятствия и да гарантираме цифровото бъдеще. Цифровизацията трябва да е ключова дума за вътрешния пазар, защото инвестициите във вътрешния пазар са инвестиции в бъдещето на Европейския съюз. Благодаря. Сега колегата Фронт има думата от Комисията по транспорт и туризъм. Благодаря, госпожо председател. Понякога е, се забравя, че сме подписали споразумението за климата в Париж. Е, е а е, емисиите от СО2 продължават да се увеличават от е, този транспортен сектор. Трябва да се запитаме как ще намерим альтернатива за, на бизнеса бензина и керосина. Е, с един е, орязан бюджет това не може да стане. Ако искаме да спазим ангажиментите си от Париж, без е, да сринем транспортната инфраструктура, трябва да предвидим съответните средства, трябва да инвестираме в момента, незабавно. Трябват ни е, един по-добър, е, е, един по-сигурен транспорт, по-сигурна структура на обществения транспорт, места за зареждане на електромобилите. Всичко това обаче иска допълнителен бюджет, а тези средства не са предвидени в сегашния проект. Сега от Комисията по селско-стопанско и селско-стопанско развитие колегата Декастро. Госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа, следващият бюджет се поставя амбициозна цел, а именно да послужи като мост към бъдещето на Европейския съюз като даде конкретни отговори на това, от което се нуждаят европейските гражданите. За това са необходими високи качества, за да можем да започнем от високо ниво по отношение на бюджетните приоритети в Съюза. Не трябва да забравяме важната роля на обща селстопанска политика за проекта за интеграция. Ние не искаме да се разсипе бюджета, напротив, ние искаме да застанем европейската техните средства, редом до земеделския производител, който страда поради ответни удари от други части на пазара. Ние искаме да, да имаме такива поети ангажименти, които да могат да финансират всички мерки, за да може да се компенсира тежестта на тарифните тежести в резултат на наложените мита и тарифни ограничения от Съединените щати. Господин, госпожа Монтеро де Агияр има думата от Комисията по рибно стопанство. Благодаря, госпожо председател господин комисар, колеги, ние знаем, че в този бюджет не се съдържат достатъчно средства за осигуряване на ревното стопанство. Трябва да осигурим нужните бюджетни средства, за да можем да реализираме нашите програми. Затова трябва да има бюджет между екологичните цели и за осигуряването е, на риболовния отрасъл и е, за оцеляването на е, рибарите. Това може да се постигне чрез конкретни и надежни цели, финансирането от Европейския съюз трябва да се увеличи, за да може да се постигнат целите. Например, да се увеличи броя на оценките на рибните запаси, също така да се провеждат необходимите оценки за въздействие върху околната среда и върху нашите местни общности. За тази цел трябва да имаме устойчива риболовна политика в това отношение трябва да имаме предвидени в бюджета с 2020 година нужните средства. Само за семеделие, например, е, да не се е, мисли, а трябва според нас да се намалява зависимостта в тази посока. Благодаря. Комисията по култура и е, образование. Госпожа Камерверт, благодаря, госпожо председател. Тази седмица съвета ще се е, срещне в е, е, Люксембург, за да обсъжда темата за економиката на, на развитите държави. От решаващо значение това благоденствие, благополучие да бъде в всички посоки, да се насочи и към развитие на човешкия потенциал. Ето защо трябва да се обърне особено внимание на е, обучението през целия живот. Ако е, приемем тези заключения на съвета през, е, в, през четвъртък, наистина трябва да видим, да последователно да работим и да отменим планираните съкръщения в бюджета по функцията култура и образование. Е, моля, последвайте е, позицията на парламента, предвидете повече средства за Еразъм Плюс, за е, творческа Европа и за програмите Европа на гражданите. Благодаря. А сега от Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Делбос Корфилд. Благодаря. В комисията Либе Работихме много ефективно, имаше и доста голямо съгласие между докладчика и докладчите сянки, затова и благодаря за отчитането на нашите мнения. Призоваваме ви да следвате нашите гласувания, особено за операциите по спасяване по морени. имаме морален дълг да спасим тези хора, които поставят живота си под заплаха. А не бива да криминализираме гражданските, организациите на гражданското общество, които се грежат за тези хора. Страните членки също трябва да поемат своите отговорности, за да не се случва повече да умират хора по море. Статистиките от миналата година са ужасяващи и трябва да работим по проблема. Но бремето не следва, не следва да тежи единствено на страните, които са на първа линия. Трябва да има справедливо разпределение между всички страни членки. Благодаря за Комисията по конституционални въпроси, господин Таяни. Благодаря, господин комисар от Индия. Благодаря за всичката работа, която сте извършили през последните 10 години. Много сме удовлетворени от факта, че комисията увеличава средствата за комуникации за 2020, но не сме съгласни с орязванията, предложени от съвета. Те отново правят стъпка назад не ни дават възможност всъщност да преодолеем пропаста между нас и гражданите, между институциите и европейските граждани. Необходимо е да има и достатъчно финансиране за регистъра за прозрачност. Трябва да има финансиране и за програмите, които помагат на гражданите да станат наясно как, с какво се занимават европейските институции. Също е необходимо финансиране за е, форума за бъдещето на Европа. Това не следва да е мероприятие организирано само от Европейската комисия. Ако искаме Европейския съюз да има политическа роля в света, трябва да направим нещо и за този форум. Благодаря. Сега колегата Фиджералд от е, Комисията за жените. Uh, благодаря. Искам да благодаря на докладчиците за свършената работа. Мисля, че беше много интензивна, много интересна. Чухме основните моменти, подчертани от комисията и от съвета, и те са важни. А, по някакъв начин въпросът за равенството на половете се стереотипизира, а трябва да стане хоризонтална тема, заложена в работа на всички комисии. Всяка от комисиите, която присъства тук, трябва да разглежда и този аспект Очевидно с този бюджет се подготвяме за една приобщаваща Европа, която да постига целите е, от е, програмата с 2020 година. След като чух колегите от различните комисии, бих искала, например, да чуя един пилотен проект е, за равенство на половете и той да се приеме и финансира, защото като гледам финансиранията и като се направят анализ на финансираните е, програми от тази гледна точка, мисля, че това ще бъде много важно. Ние разглеждаме е, най-разнообразни теми, е, свързани с основано на половете насилие и Знаем, с 2019 година данните излязоха вече, колко голямо е разминаването в равенството между половете за тази година. Тези неща трябва да се разгледат като знаци, е, защото те са свързани с сериозната тема за равенството. Аз винаги се вдъхновявам е, от начина по който Европейския парламент е, работи за тази кауза. Нека да продължим все така. Благодаря. Благодаря ви нататък. Сега започваме с позициите на политическите групи, започвайки с НП. Господин Фернандес, имате две минути. Благодаря. Аз имам няколко въпроса към, е, всъщност към съвета. Съвета предлага е, милиард и половина от бюджета за, по предложението на комисията за Хоризонт 2020. Въпросът ми, смятате ли, че Хоризонт 2020, научната програма по Хоризонт 2020 е, не е важна? Смятате ли, че тази програма няма капацитет за освояване? Е, смятате ли, че е, цифрите на комисията е, опровергават трудности, свързани с освояването на тези програми, като, например, сравнение с фонда за свързване на Европа? като сравняваме с тях. Как може една успешна програма, като програмата на Юнкер, да, да бъде съкретена по този начин? Това е неразбираемо. 280 милиона евро са всъщност отменени а, е, преди, а сега биха могли да се използват за научни е, изследвания. Именно това е член 15.3, е, въпросът с гъвкавостта. Та въпросът ми е към съвета, защо не се възползвате от тази а, гъвкавост, защо не използвате тези, тази възможност а, да използвате отменените средства за нови научно-изследователски проекти за тази година. Европейския бюджет е, предлага е огромна добавена стойност. Това е изключително важен бюджет. Всички европейски граждани трябва да знаят, е, че само 7% са административни и оперативни разходи. 93% от бюджета на Европейския съюз отива за инвестиции. И това са жизненно важни инвестиции във всички държави, е, членки на Европейския съюз. Те всички е, се възпо... ползват от този бюджет. И аз се надявам наистина, е, че съвета ще съгласи с мен. В сегашната позиция обаче ние съзираме сериозни проблеми, трудности в това съвета да приеме предложенията на, на, на комисията. Окей, е, искате увеличаване на маржовете, но защо го искате? Очаквате някакви е, страхотни бедствия ли, е, които е, е ни, ни чакат? Някакви непредсказуеми е, бедствия е, ли чакате? Просто бих искал да чуя отговор от вас. Е, ние ще проявим е, съответно добра воля в процеса на преговори. За социалисти и демократи е, има думата. Е, Латур Скъпи приятели, имаме една голяма мисия, но когато имаме такава мисия, трябва да имаме и голям бюджет. И ако искаме да стигнем до Луната, трябва да имаме този бюджет. Когато НАСА реши да направи това, си увеличи бюджета 15 пъти. А в момента ние не говорим за стигане до земята, става до, до луната, извинете, става дума да спасим земята. Говориме за зеления пак, пакт, подобно на пакта от, на Рузвелт. Там действително са създадени милиони работни места, но за 4 година Рузвелт е увеличил бюджета 4 пъти. И Рузвелт е бил е, възрастен, е, парализиран и всъщност е, в рамките на 3 години е увеличил бюджета 12 пъти. Нека да си да даваме сметка. Да не мислиме, че Рузвелт е бил глупав, че е разорил страната си. Не, не. Той е бил лидер, който е имал визия и кораж. Затова, когато искаме да изградим един истински е, бюджет, не трябва да се страхуваме. Не е толкова трудно. Трябва да имаме повече амбиции. Без да, е, и не може това да се случи без да очакваме и усилия е, от гражданите. Сега, като се има предвид как се развива конкуренцията в Европа, ние изоставаме. Е, за това трябва да работиме и за малките и средни предприятия. Трябва да имаме и огромен бюджет за борба с климатичните промени. Надявам се, че групата на социалистите и демократи ще гласуват за. Бюджетът е много добър компромис. Благодаря на докладчиците и на всички договорили ги. Ще го гласуваме и ще се борим с съвета да се съгласи с нашите предложение, но се надяваме това да е последната година, в която бюджета е толкова слаб, за да можем да имаме необходимите средства за защита на планетата. Благодаря за групата Обнови Европа, колегата Арман. Драги колеги, ние ще говорим днес за цифрите spatele bugetului două mii douăzeci voi vorbi despre prea des am auzit. Колег, тук няма да говоря за цифрите на бюджета, по-скоро за политиката, която определила този бюджет. Действително, че през настоящите времена има ползватели, но има и вносители. Трябва да имаме предвид економическата действителност, възоснова на какви субективни идеи е, е създаден този европейски бюджет. Ние искаме благоденстващ е, континент, който се сближава и който опазва околната среда. Това трябва да стане чрез инвестиции от Европейската инвестиционна банка. Общия пазар предоставя много предимства заради нетните вносители. Има предимства, които са много по-големи от бюджетните линии. Не е справедливо да се говори само за вносители и и ползватели колкото до обедненото кралство, не знам дали има пряка връзка между двете неща. Трябва да отправим ясно послание, да подчертаем предимствата на единния пазар, на частните инвестиции, да не се спираме само на определени аспекти. Тъжно е, защото е, населението трябва да знае какво е направено, не само какво е получено. Трябва да отправим ясно послание, по-амбициозен бюджет, послание за околната среда. Искаме да се спреми на техническата помощ. Искаме да се мобилизира и Европейската прокуратура. Средствата за нея не са достатъчни. Трябва да намерим амбиция да, е, в служба на целия Европейски съюз. Онези, които не са гласували, трябва да знаят, че има ясна цел. Е, не можем да искаме могъщ съюз и така да спорим за бюджета. Колегата Андресен. Фрау президентин. Благодаря. Госпожо председател, Европейския парламент се готви за инвестиции в своето бъдеще. Готвим се да инвестираме в бъдещето на Европейския съюз като цяло. Не на последно място, чрез този бюджет. Искаме да подпомогнем младите хора. Искам да спомена, например, младите гърци, които като приключат образованието си, е, ги чака единствено безработица. Наред с други групи в Европейския парламент успяхме да се преборим за 500 милиона повече за борба с младежката безработица и за младежките обменни програми. Това е нещо добро. Радваме се освен това, че ще се заделят 1,2 милиарда в повече за климата. Радваме се, че ще се инвестира в мерките за справяне с измененията в климата. Защото, знаете, битката за чист въздух, например, изисква много средства. В България има повече от 2 милиона души, които дишат мръсен въздух. Има много деца, които страдат от белодробни заболявания. Съответно е необходимо да има бюджет, който да отговаря на изискванията на времето. Що се отнася до спасяването на човешки животи в морето, два пъти гласувахме за съответната програма. Надяваме се, че утре ще дадем нов тласък чрез нов вод. Съвета обаче постоянно ни застава на пътя. Съвета трябва да е готов да застане на наша страна и да инвестира средства. Защото ако постоянно говорим за младежка безработица, за измената в климата, няма да стигнем до нищо. Трябва да има реални инвестиции. Затова ни подкрепете. Благодаря от името на ИДЕ, госпожа Лапорт. Добър ден. 170 милиарда е, и 9 десети евро е бюджета, предложен от двамата съдокладчици. Как е, обосновавате тази цифра, е, след като е, лихвата и растежа не надхвърлят 2%? Бюджетът се опира върху държавите членки. Е, 7 милиарда евро ще бъде загубата от Брексит. Много въпроси нямат отговор. Е, би трябвало да има всъщност увеличаване на бюджета. Трябва да не се е, допуска инфлация на бюджета. Е, много от позициите е, могат е, да бъдат успорени. 5,6 милиарда евро са преведени на Турция за мигрантите без резултат. Също така има огромен обем средства за страните кандидатки. Като че ли Европейският съюз има някаква дипломатическа легитимност, за да предизвиква такова увеличение на разходите във външната политика? Дъблин 4 ще даде възможност на всяка личност, която е поискала обежище, да подаде заявлението си в страна по свой избор. Има трансфери, на които ние се противопоставяме. Искам да припомня на колегите, че държавите членки трябва да получат мястото, което им се полага в бюджетния процес. Благодаря ви. Сега от групата ЕКАРЕ, колегата Ржуница. Госпожо председател, дами и господа министри, представители на Европейската комисия, с този бюджет трябва да се създадат повече работни места, да има економически ръст и нарастване на частните инвестиции. С бюджета за 2020 година трябва да се насърчи кохезията, селското стопанство, конкурентоспособността, да се вземат предвид въпросите свързани с миграцията и със сигурността. Е, безспорно е, че миграцията има вътрешен и външен аспект. Тя е свързана с границите. Трябва да се има предвид глобалната позиция на Европейския съюз. Въпросите на устойчивото развитие също са много важни в, в бюджета за 2020 година това ще бъде много важно и за съседните страни. Ние подкрепяме този бюджет. Той е бюджет на прехода, но и на приемствеността. Обедени сме, че това е качествен бюджет е, за е, многогодишна финансова рамка. ЕКР е на мнение, че този бюджет трябва да бъде подкрепен. Ние подкрепяме и увеличение на бюджета за Connecting Europe Facilities, за транспорта, за Европол, за Erasmus. Причини, поради които ние ще подкрепим бюджета – ние сме за цялостния бюджет, предложен от Европейската комисия. Всички средства, които са предвидени по него, подкрепата за селското стопанство. Искаме този бюджет да бъде осъществен, да се получим от миналото в полза на бенефициарите. Председателката благодаря. Колегата Пападимово. си има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин Елтингер, господин Китилайнен, Последния път, когато говорихме за бюджета за 2020 година, се изказаха 53 евродепутати и нито един от тях не подкрепи предложението на съвета. То води до урязване на средства по много важни бюджетни редове. Бюджетни редове, които са сериозно подсилени от парламента и от комисията. Не можем да приемем намаляването на средства за технологични иновации, за програми свързани с младите хора, за Хоризонт 2020, за справяне с измененията в климата. Вчера видяхме аплодисменти за хората от крайната десница, за онези, които са за Брексит, които подкрепиха намаляването на бюджета. Това обаче ще подкопае съюза, ще увеличи неравенството, ще доведе до по-голяма несправедливост и ще налее вода в мелницата на онези, които искат Европейския съюз да се разпадне. Аз мисля, че повечето хора извън парламента, извън институциите искат повече и по-добра Европа, за да може, например, да имаме и технологичен напред.